продължаваме утре, с което преминаваме на следващата точка от е, дневния ред. Изменения са е, внесени от няколко политически е, е, е групи и ако не